Képviselőtársaim, folytatjuk az ülésünket. Elsőként a tegnapi... Нека да продължим заседанието. След вчерашното заседание, дали някой има въпрос или коментар по протокола? Протоколът е прият. Translation.